So, ladies and gentlemen, if you want, we can start. Добър ден, дами и господа. Ако обичате, седнете, за да започнем нашата работа. Oh yes, das ist für Sie. Hallo. so I um, would like to welcome all of you Добре дошли на всички. Добре дошли на експертите, членовете на националните парламенти, депутатите от Европейския парламент. Проблемите свързани с роботиката и изкуственият интелект събуждат много въпроси, етически, политически, за сега, за днешно време, за бъдещето, приложения като автономните коли или съоръженията за издирване са много ценни, но също времено имат нужда от допълнителна рамка. Преди известно време аз бях натоварена с, изработването на, пър, на първата предложение за нормативен документ, свързан с, с развитието на роботиката през следващите години, за да се видят какви да бъдат подходите, времевата рамка и проблемите, които трябва да обсъждаме решихме, че това е един а, проблем, който трябва да се обсъди на а, семинар заедно с, членовете на националните парламенти. А първата част на семинара ще бъде посветен на етичните въпроси и проблемите свързани с политиката, различните политики, е, и различните експерти ще ни дават състоянието на нещата, докато втората част ще бъде посветена по-скоро на правните аспекти, е, гражданско-правни правила в областта на роботиката е, и тази част от семинара ще бъде представена от госпожа Натали Невенжанс. Тя ни Прати своето пред, своята презентация на френски, но тя не можа да бъде преведена, но госпожа Невижан ще представи на френски. Имаме отлични преводачи, които ще ни помогнат да я разбереме. А по време на третата част ще обсъдиме състоянието на законодателството в различните държави членки. А, за сега първо искам да дам думата на госпожа Франческа Роси. Тя е преподавател по компютърни науки в университета в Падова, работи към IBM и през 2015 година тя излезе с едно открито писмо относно развитието на изкуственият интелект и роботиката. Госпожа Роси, имате думата. I'll switch it on. Okay. So, thank you for the invitation to come. Благодаря за това, че ме поканихте да участвам в този семинар посветен на наистина много важни теми. Надявам се, че ще мога да допринеса към дискусията по тези важни теми. Живееме в особено време свидетели сме на огромни промени в ежедневието си. Ще ви трябва да се приспособяваме към а, реформи и неща, които дори не сме подозирали преди няколко години. Изкуственият интелект се, се счита, че е компютърна програма, която с помощта на човешкият интелект може да извърши редици и дейности. Най-различни са алгоритмите, инструментите, които участват в тези дейности. Много необходими са много, много различни аспекти на дейностите, за да се постигне това, което може да постигне човешкият интелект, като отчетене, емоции и така нататък. Необходимо обаче да се знае, че е, е, интели... изкуственият интелект не замества човека, той допълва човешките дейности. целта е не, не, не само да се извършват така наречени интелигентни дейности, а също времено да се спомогне, да се помогне на, чове, на човека да е, развие и извършва по-висши дейности, като основавайки се на онези абсолютно е, единствени и уникални човешки способности, като разум, емоции и други, но всичко. Много. Много, много често в е, научно-фантастичните филми се казва, че е, изкуственият интелект ще бъде факт в бъдещето, но на практика ние сме свидетели на страшно много дейности, които се извършват с помощта на изкуствения интелект, като кредитни карти, всекакъв вид комуникации. развитието на изкуственият интелект не се ограничава само в репродукцията и репродуцирането на дадени интелигентни дейности, а същевременно и придобиването на, усо... на умения в областта на перцепцията, но как достигнахме до това състояние на нещата? Изкуственият интелект всъщност се роди през 1956 година по време на един семинар в Дартмут. Тогава целта е било да се създадат съоръжения за решаване на математически проблеми. И, и през 1997 година е била създадена е, системата Диблу, която е била всъщност е, система за партньорстване на е, играча на шах е, Каспаров. Е, като целта е било машината да избере най-успешният ход, за да може да бие и най-добрият експерт в областта. През 2011 година и 2016 година бяха създадени до системи за игра Джеопарди. През 2016 година програмата Алфа Гол беше програма, която играеше с най-добрия играч на играта Go. И, и, бях, и бяха използвани най-новаторски техники. Но от, е- от, от една страна имаме игри, в които правилата са, фик, са фиксирани, където машината трябва да е, прави а, ходове с дълго напред предвиждане. Но тези, тези нови, но тези нови системи са подхранени и почиват на дат, на данни, данни, които са генерирани, е, събирани, обработвани от е, човек. През е, последните години делът на събраните данни е огромен, над 2,5 екс Ексабайт данни се събират е, всеки ден, като се счита, че 90% е, от дела на всички данни са били събрани през последните две години. Те са от огромно значение за развитие на много отрасли, като здраво здравеопасване, изчисления в облаки. Цел, целта е да се подпомогне човека да взема по-добри решения, но за да има по-добро взаимодействие и взаимодопълняемост между човека и машината, трябва да се изгради доверие Не трябва да има прекалено доверие, както също не трябва да има и недостатъчно доверие между а, човека и машината и за тази цел а, компютъра или машината, притежаваща изкуствен интелект, трябва да бъде отчетна пред човека и а, да бъде отговорна. Системата на, дедове, на доверие е абсолютно необходима, тъй като в противен случай просто няма да може да има допълнение между човека и машината. Също така тези съоръжения трябва да бъдат основани на данни, които да включват етически правила. Разбира се, трудно е да се обработат и изработат технологиите, които ще спомогнат на човека да извършва необходимия контрол и да може да открива всяко нарушение на етичните принципи. Все още, е все още е много, много необходими са все още много изследвания, за да могат да може изкуственият интелект да стигне до стадии на самостоятелна преценка в, в Европа имаме много добри центрове за развитие на а, тези а, системи и технологии с лабораторията за научни изследвания в Цюрих и в Милано. През последните години IBM също така работи по проблемите свързани с етиката. Беше създадена една работна група на тази тема и същевременно се създават е, образователни модули, които са е, предназначени за инженери, студенти. Работиме също така по е, създаване на програми, които да могат да спомагат принципа на вземане на решение на основа на етическите принципи. през 2014 година бе публикувано така нареченото отворено писмо. Аз бях една от първите, които се подписаха по това писмо, в което бяха изложени основните принципи, и бяха дадени нас насоки за работата на изследователите рядом с философи, психолози и други. Междувременно нещата се е, развиха. В момента се и работи по 37 проекта, които са финансови са финансирани по силата на проекта ЕФЕЛИ. И се работи в тесно сътрудничество с много международни организации, докато в Съединените щати, в Белия дом бяха организирани няколко семинара, на които бяха обсъдени стратегическите принципи, които трябва да бъдат в основата на развитието на изкуственият интелект. Целта на развитието на тази област е да спомогне за развитието на различни отрасли, да спомогне за лечение на пациенти, като обаче системите трябва да могат да работят в тясно сътрудничество с човека. Реглам... Регламентите и нормативната уредба трябва, е от основно значение. Тя трябва да спомага за развитието на а, изкуственият интелект, без същевременно да бъде а, спирачка за неговото а, развитие. Европейският парламент и Европейската комисия ще играят основна роля в създаването на, под... на подобна нормативна уредба. Сега давам думата на следващия оратор, като професор Шанакан, като ще продължиме с въпросите и отговорите след а, неговата а, презентация. Той е професор в Imperial College в Лондон и неговото изказване на тема приоритети в областта на науката и благотворното развитие и последици на изкуственият интелект. Благодаря, благодаря за поканата да говоря в Европейския парламент. За мен е голяма чест. Искам да представя своите виждания за това до каква степен трябва да се регулират научните изследвания и развойната дейност за изкуствен интелект. Искам да разделя краткото си изказване на две части. Първо ще коментирам краткосрочните измерения, после дългосрочните. И когато говоря за краткосрочно и дългосрочно, всъщност сроковете са различни от тези, които се разбират от индустрията. Краткосрочно за мен е един хоризонт от 10 години дългосрочно 50. Първо, в краткосрочния хоризонт, 10 годишният, първото, което искам да упомена е а, така, факта, че някои хора смятат, че научната развойната дейност за изкуствен интелект трябва да бъде регламентирана по някакъв начин. Надига се различни видове тревоги в а, медиите са така едно бъдеща дистопия. И хората започват да мислят, че вероятно е необходимо да се регулират и научната дейност, свързана с изкуствения интелект. Нека да кажа от самото начало, че според мен това не е добра идея. Няма смисъл да създава законодателство от типа на американското Blue Sky, т.е. да има задължение за регулиране. А, какви са причините за това? Първо, е, научните изследвания за изкуствен интелект не представляват заплаха сами по себе си. Е, тоест, е, няма, няма никакви заплахи, ни, нито краткосрочно, нито дългосрочно за, от самата научно-развойна дейност. Освен това, се очаква да има много ползи, коментира и предходния оратор не искаме да изгубим тези потенциални ползи, като регламентираме развойната дейност. Също би било невъзможно да се следи изпълнението на подобно регламентиране, защото това би означавало да извършваме наблюдения над математиката или философията. Не, нито е възможно, нито има смисъл да се прави. Но това, което смятам, че трябва да обмислим много добре, е как да се регламентира научните изследвания в конкретни сектори. Е, госпожа Роси коментира къде се появяват вече много ползи, примерно в самоуправляващите се автомобили, медицинската диагностика, индустрията за услугите, така в моя слайд се говори за самостоятелно използващи се оръжия. Не знам дали това е голяма полза, но все едно. Тук, има, тук се създават проблеми, които са конкретни за тези приложения и сектори или отрасли. И в голяма част от тези отрасли вече си има съответните е, регламенторни текстове, и затова трябва да видим как те могат да се използват като рамка за регулиране на е, изкуствения интелект и съответните технологии. Ако е, няма такав е, регулиране, тогава трябва да помислиме какво може да се направи. Примерно самоуправляващите се коли. Тази технология вече започва да а, стига до етапа на зрелост. Вече има а, поколения такива коли и във всички случаи автономността на колите ще нараства. И в този контекст проблема, който се обсъжда, е така наречения проблем на а, количката в философията. Ако има ситуация, която е свързана с инцидент, дали трябва да е програмирана колата да се блъсне в стена, за да не удари детето. Ако се блъсне в стена, ще пострада водача. Ако не, ще пострада детето. Именно подобни дилеми следва да се обсъждат в такъв контекст, но те много често и отклоняват вниманието ни от другите ни по-важни съображения за безопасността, а именно за това, че изкуственият интелект може би ще намали броя на катастрофите по пътищата, които се дължат на човешки грешки. Е, подобни ситуации, като цитираната, ще се породят много по-рядко, отколкото е, случая, когато човешка грешка причинява смърт. Така че това са конкретни области, в които се използват технологиите и трябва да се мисли как те да бъдат регулирани. Един конкретен проблем също така се поражда, който според мен е изключително важен и искам да сложа акцент на него, защото той възниква в различни отрасли. Колегата ми, професор Роси, също го коментира. Става дума за въпроса за прозрачността. Както каза и колежката ми, Изключително важно е системите, които се изграждат, да могат да бъдат държани отговорни за решенията си, а, ня... а технологиите с изкуствения интелект са изключително мощни, но реално те са едни затворени черни кутии. Е, да речеме, много се говори за невралните мрежи за това, че обучението на машините може да се базира на подобни мрежи, изключително е, нови технологии. Но е, до голяма степен не е ясно как действат тези мрежи. Всяка система, която се базира на неврални мрежи, е, е ще извършва огромен комплекс от пресмятания и няма да може да се извлече обосновката от човешка гледна точка на, на хода на решенията на една такава система. Така че също, когато се обучава системата по определени данни, по определени казуси и тя ще реши, примерно, да каже, не, този човек няма да получи заем, ипотека, няма да може да се даде обяснение защо машината казва не. Това е потенциалният проблем. А, така че има своего рода так, компромиси между това колко ефективна може да бъде и трябва да бъде една система и е, възможностите и тя да бъде прозрачна. Не, не винаги е възможно да се разбере защо е взето дадено решение от такава система. Така че за някои области може да има непрозрачност, ако някой робот, който се занимава с, с дейности, свързани с забавления, да речем, и прави някакви смешки бележки, смешни бележки, които ни разсмиват, няма проблем. Но ако се взимат медицински решения, финансови решения, военни решения, трябва да има ясно проследяема верига на обосновка, довела до определено решение. Затова тук предлагам да се спазва принципа или политика, който следва да бъде прият. Ето тук е този принцип. Винаги трябва да може да, трябва да, може да бъде възможно да се даде обосновката за всяко решение взето с помощта на изкуствен интелект, което може да, което може да има съществено въз, въздействие върху живота на един или повече лица. Това е принцип, който така може да бъде интерпретиран и тълкуван, но все пак е отправно точка. А що се отнася до политиките, изчисленията на една система за изкуствен интелект следва винаги да, да бъде възможно да бъдат представени във форма, която да е разбираема от човека. Това е, е принципа, който представя. Сега, дългосрочния хоризонт от 50 години – в такъв контекст, тук вече наближаваме малко повече по тематиката на научната фантастика, която доста често се дискутира в пресата и медиите и ни заема и се среща с интерес. Изкуственият интелект, който има обща приложимост така на и е от е, ниво развитие на човека, става дума за конкретни задачи, каране на кола, игра или медицинска е, диагноза. Е, това са конкретни предложения. А изкуственият интелект на човешко ниво е вече възможността да се адаптират решения спрямо конкретни данни. Това вероятно ще се случи в близките 50 години, не знаем кога и как, но все по-вероятно става това да се случи в близките 50 години. В момента обаче ние не можем изобщо да си представим какъв ще е този изкуствен интелект близък до човешкия много, единството, което можем да направим е да имаме, да речеме, 5 е, годишен е, период, в който да, ни, да получим предупреждение, че е на път да се е, създаде подобен интелект. Добре е да има някакъв такъв предупредителен сигнал. Във всички случаи не знаеме какъв ще е този изкуствен интелект на, на ниво човешки интелект като цяло. А, затова и е добре да се започне с изследвания за безопасност на изкуствения интелект още от сега. Да допуснем, че подобен изкуствен интелект съизмерим с човешки, може да се създаде до 50 години, че има предупредителна система, която да каже, че на път, че ще се случи това. Във всички случаи има съображения, които трябва да отчетем. Първо, че трябва да се ограничи автономността на подобен изкуствен интелект – че трябва да има разрешителен режим за разработката му, че трябва да има разрешителен а, режим за правото да се използва или копира той и а, е, да се забрани създаването на изкуствен интелект с съзнание последните два слайда, които ви показах, е, нали, нека да подчертая, че става дума за доста десетилетия напред. Не, не става дума за нещо, което съвсем непосредствено ще се случи. Благодаря. I, excuse me, I е, Извинете ме, налагаш, наложи ми за да се изключа телефона, защото забравих. Но благодаря ви много за изказването. Много интересни са и двете презентации. И сега се обръщам към а, нашата публика. Имате ли въпроси, бележки? Госпожа Ван, Фон Вайнсбергер иска а, думата. Тя не е от а, панела експерти, но е а, асистент а, по етика и нови технологии в университета в Твенте, Нидерландия. И също е преподписала писмото за а, надежна и отговорна роботика. Заповядайте. Благодаря. Имам въпрос към първият оратор и коментар по втората презентация. Госпожо Роси, казвате, че трябва да се сложи ударение върху доверието в системата. Това е един начин да подхождаме, нали, да очакваме системата да е надежна, да може да обосновава решенията си. Но в бъдеще ние по-скоро ще поставяме въпроса дали имаме доверие не толкова в системата, колкото в производителя включително и тези, които предоставят е, и събират данните, на базите на които са разработени съответните системи. Така че става дума за прозрачност не само за системата, но и за хората, които отговарят за разработването и произвеждането й. Така, и сега втори коментар за вторият оратор. Вие започнахте с е, трите е, основни принципи, че не бива да се регулира, че е, изкуственият интелект, че има ползи и така нататък. За да обаче направите тези твърдения, вие всъщност разделихте научно-развойната дейност от прилагането на тези системи. И в такъв смисъл се запит, питам сега а, дали за това смятате, че няма а, нищо страшно. А, много ползи има, така е, но а, във времето сме видяли, че а, когато дори не, не не предвиждаме никакви опасности, в края на кращата с определени постижения те се създават. И после дилемата за колата, дали да защити водача или детето, тя във всички случаи заслужава много обсъждане, но ако мога да кажа, че ние сега се намираме в момент, в който делегираме доста отговорности на машините и е, ги изваждаме, така да се каже, от своя обсек на контрол. Тоест, е, е, сменя се парадигмата и именно по тази причина трябва да може да се направи и решение, защото след колите ще започнат същите дилеми да се поставят и да речем за техниката, която има отношение към медицината. Благодаря. Госпожо Роси, искате ли да отговорите? Първият въпрос беше свързан с доверието, доверието към системата за изкуствен интелект или към производителя. Не виждам противоречие между двете понятия. В крайна сметка става дума преди всичко за доверие към изкуственият интелект, системата на изкуствен интелект, защото производителят ще вземе решенията за първоначалната система за обучение на системата. Трябва да сме наясно също така за въздействието на алгоритъма, който се задава на системата и за целта имаме нужда от много задълбочени изследвания, за да знаем какво първоначално е заложено в алгоритма на съответната система. Но след като системата вече е определена а, чрез първоначално си обучение, системата ще се развива непрестанно в, взаим... чрез взаимоотношенията си с хора, например. Така че няма да е достатъчно се доверявате само на първоначалната конфигурация на системата. Трябва да може да имаме доверие в системата на всеки етап от нейното съществуване. Тоест трябва да, и да имаме доверие в системата първоначалният и вид и в всички следващи етапи, на които тя ще се развие. Тоест трябва да има постоянно доверие. Важно е какво ще се случи при динамичното въздействие на системата с ползвателите. Говорим се, че доверие, който се развива между хора. То се развива с времето, в съвместната работа. Обещавате се, че съответното лице е, е натежно, че може да му вярвате. Не виждам, как казвам, никакво противоречие. В крайна сметка трябва да можете да вярвате на системата професор Шана. Няма противоречие към нищо казано от вас. Трудно е да се обхванат всички а, особености на областта, която обсъждаме само в 15 минути, така че бъде благодаря за направите коментари, които само допълват казаното от мен. А по въпроса за дилемата за изкуствените, за, за автоматизираните автомобили и детската количка, например, не смятам, че не трябва да обсъжда този вид проблеми. Смятам, че просто той, този вид обсъждания отклоняват малко вниманието от други по-съществени проблеми, свързани с безопасността. В конкретният контекст смятам, че подобна дискусия само разсейва, защото на подобна ситуация ще се случи изключително рядко. В по-голямата част от случаите когато дори нещо бедно, бегло наподобява подобна ситуация, автоматизираните автомобили са в състояние да спрат много по-бързо от който и да е било човек, като по този начин ще могат да спасят и шофьорът на автомобила и евентуалната потенциална жертва на пътя. Така че не съм съгласна съм с вас по принцип, че трябва да се обсъждат всички тези теми, но този, тази конкретна тема според мен прекалено много се обсъжда напоследък. Господин Андерсен иска има думата. Thank you. I have a question to Professor Shanahan. Благодаря ви. Въпрос към професор Шанахан. Всъщност два въпроса. Съгласен съм с вас, че изкуствен интелект на равнището на човешкия интелект или по-висок, вероятно няма да се да бъде постигната близките няколко десетилетия. Едновременно с това, хората се опитват да предвидят кога ще бъде следващият ваден, напредък, следващата стъпка напред. И много често този напредък всъщност е дошъл много по-рано, колкото хората да си представили, че е възможно. Така че е възможно, ако изобщо се развие такъв изкуствен интелект, това да се случи след 20-30 години или след 50 години. Вторият ми въпрос. Казахте, че винаги трябва да може да се даде обосновката за решението, което е взела дадена система за изкуствен интелект. Но предвид факта, че по-голямата част от решенията, които взимат а, хората, са в голяма степен ирационални, не поставяме ли това изискване към изкуствените интелект прекалено високи изисквания всъщност? Това uh, uh, uh, Добре, ще отговоря първо на вторият ви въпрос. Не мисля, че може да очакваме от изкуственият интелект повече, отколкото очакваме от uh, хората. Но ако даден човек вземе решение, например, като определене на медицинска диагноза или взема решение свързано с ипотека или някакво военно решение, в подобни случаи по принцип очакваме някаква ниво на отчетност. Те очакваме тези хора да са в състояние да могат да обосноват своето решение. Не е достатъчно да кажат просто, ами аз съм специалистът, аз най-добре си знам. Така че смятам, че отчетността е важна при решенията, които се взимат от хора и не може да очакваме нещо по-малко от компютрите. А на първият ви въпрос, пак подчертавам, много трудно е да се дават а, отговори на подобни въпроси. И често, когато ме питат, кога смятате, че се появи изкуствен интелект а, на различно на човешкият интелект, аз давам, винаги отговарям дълго и на широко. В отговорът ми изпълна с несигурност и в крайна сметка отговарям, че никой не е никой не може да бъде сигурен, че изкуственият интелект на равнище на човешки интелект няма да се появи дори и след 10 години. Това може би е възможно. Може би въобще не се стигне до, до такъв изкуствен интелект дори и след 100 години. Въобще цари пълна несигурност. И затова и в последния си последния си коментар казах, че смятам, че трябва да инвестираме в развитието на такива технологии, но трудно да го направим сега. При положение, че как ще изглежда тази технология. Ако обаче ни бъде дадено предизвести от, от 5 години, че ще се появи такава, такъв изкуствен интелект на човешко равнище, тогава ще може да започнем да работим а, с конкретни данни. Благодаря ви, господин а, Бони има думата. Благодаря ви, най благодаря на госпожа председателя за организирането на това изслушване. Ние всички сме членове на работната група по роботика на правната комисия на Европейския парламент и за нас всички е много важно да задълбочим познанията си и да обсъдим всички аспекти на въпроса. Благодаря също така на професор Шанан и професор Роси за тяхното участие. Много бяха вдъхновяващи техните изказвания. На първо място очевидно се нуждаем от рамка за разработване на роботи и, изкуствен интелект, но тази рамка трябва да бъде много надежна. Важният въпрос, който се създава тук е какъв вид регулаторна и нерегулаторна рамка ще са ни нужни, без да задушаваме развитието на нови технологии, но едновременно с това като гарантирам по-висока равнище на безопасност за хората. И съм съгласен също така, че две бяха основните понятия, които чува вашите и изложения. Доверие и прозрачност. Съгласен съм, на първо място трябва да, да използваме наличната регулаторна рамка. Така, например, мога да си представя изкуствен интелект, който ще може да разбере в кавички законодателството ни в областта на защитите на личната данни и на личния живот. Това са важни принципи и основни свободи на хората, които трябва да бъдат възприяти напълно от е, изкуствения интелект. Вторият въпрос е свързан за, за, с доброто равновесие между прозрачност и ефикасност. Споменахте някои дейности за осъзнаване на принципите и изготвяне на някои политика, които биха могли да ограничат действията на изкуствения интелект в някои области. Но кой пък ще носи отговорността за определянето на тези правила? Разбира се, ние трябва да обсъдим тази тема, това е вярно, но в крайна сметка мисля, че е много важно също така да си дадем сметка за всички възможности, свързани с регулаторната рамка. Разполагаме с възможността да изградим една много строга правна рамка, но можем да използваме и инструменти на те нареченото меко законодателство и по този начин да сме по-гъвкави и да можем да реагираме на промените в процеса. Така че какво е вашето мнение? Как би трябвало ние като законодатели да подходим към рамката за регламентиране на изкуствения интелект? Не искаме да задушаваме решенията, които в момента се намират. Много тях са интересни, но от друга страна трябва да гарантираме, че ние като хора сме защитени и можем да изготвим възможно най-добра рамка за сътрудничество между изкуствен интелект и хората. Председателката, не знам кой ще отговори. Изберете си. Um, yes. so, yeah, so I really liked your... Да, много ми хареса обобщението на това, което казахме. Действително, доверието и прозрачността са две много важни теми, които трябва да бъдат обсъждани и трябва да се направят задълбочени изследвания как може конкретно да ги отразим в една система за изкуствен интелект. Съгласна съм също така, че това е предизвикателство, което вече са поели голям брой следователи в областта на работиката, т.е. как могат да се приложат вече съществуващите регулаторни аспекти в, при изготвянето на системи за изкуствен интелект в отделни области. Това вече се прави при определени сценарии и това може би най-добрият начин да започнем да залагаме ценностите си в системите за изкуствен интелект. Тоест, започваме с конкретни задачи, свързани с конкретните действия, които ще извършва изкуствен интелект. Може да се започне и с, с изготвянето на етичен кодекс за конкретна област. Това се случва в научната категория Ай, например, Асоциацията за изкуствен интелект. И е много важно да има добро сътрудничество между тази, до тези асоциации, регулаторните органи, като Европейския парламент, например, с цел да се разбере как, как си сътрудничат помежду си тези органи. Триполия, например, се опитва да излезе с ментални препоръки в тази област. Някои от тях са на много ранен етап все още. Проблемите още не са ясни, не са ясни и възможните решения. Затова действително се нуждаем от помощта на всички, а именно изследователите в нужната област, политиците, другите, вземащи участие в законотворческия процес, така че действително има много работа в тази насока и се надявам вашата комисия да ни помогне. Господин Шанахан, ами не мога много да добавя към чудото до тук, освен може би, че някои от е, въпросите, които засягаме, имат нужда от е, засягане на, международно равнище, като например е, автоматизираните смъртоносни оръжия. Това е тема, която трябва да бъде обсъдена на равнището на ООН, например. А ако изкуственият интелект на човешко равнище може да се появи след 20-30 години, например, това според мен също е тема, която трябва да се обсъди на световно равнище, което ще има по световни последици. Благодаря ви. Danke. <clears throat> Erstmal ganz herzlichen Dank für die erhellenden, einleitenden. Благодаря ви, госпожа Кюнест. Много благодаря на гостите ни за присъствието днес тук. Аз бих искала да се спра на двата времеви хоризонта, които спомена господин Шанахан в краткосрочен план до към 10 години, например, и в дългосрочен план до 50 години. Бих искала да попитам госпожа Роси, какво точно разбира под понятието доверие? Твърдите, че трябва да се вдъхне доверие у хората, но аз пък мисля по-скоро за недоверие. Към момента говорим за роботи и за изкуствен интелект, който ние ще програмираме, т.е. ние ще даваме инструкциите на тези роботи. И за мен не е много сложно да си представя една автоматизирана кола, в която аз си седя и си пия чая, а автомобилата трябва да се държи с мен като към а, шофьора на този автомобил. Искаме ние като хора да можем напълно да се доверим на автоматизираните автомобили. В този случай очакваме а, да имаме възможността, например, аз, ако използвам автоматизиран автомобил, трябва да има възможността да, прогирам, да програмирам автомобила, да защитава моята сигурност и безопасност и моя живот преди да реши да защитава някой друг участник в пътя, например. Но пък ако няма някой в този автоматизиран автомобил в този момент, аз съгласен съм в автомобила, не трябва автомобила да реши, че трябва да защитава самия себе си, т.е. собствената си тенекия, вместо да защити човек, който е на улицата. Трябва винаги да се привилегирова човешкия живот пред безопасността на изкуствения интелект. Тоест трябва да се разработи една система, в която да се гарантира, например, че ако Ако, например, аз страдам от а, рак и ако има възможност а, да се разработи някаква изкуствена, някакъв изкуствен интелект, който да може да прегледа всички налични бази данни, за да намери най-добри възможно лечение. Например, тогава съм съгласна, но трябва да не се допуска разработването на изкуствен интелект, който да може да привилегирова собствената си безопасност пред безопасността на хора. Аз никога не бих се доверила на подобен робот или подобен изкуствен интелект. А всички тези изкуствени интелекти ще бъдат определени от алгоритми. Тези алгоритми трябва да бъдат, трябва да ги разбираме, трябва да бъдем запознати с тях. Това беше по-скоро един коментар към а, госпожа Роси. А сега в отговор на казаното от господин Шанахан за версията му в областта на научната фантастика, т.е. версиите са около 50 години. Зададохте няколко интересни въпроса, дадохте няколко възможни отговора. Т.е. ако изкуствен интелект достигне равнището на човешки интелект, дали трябва да се издават специфични разрешителни или лицензии. Но пак казвам, аз лично не бих се доверила, че ще получим предизвестието от 5 години преди да се стигнем до такова равнище на напредък на изкуственият интелект. Също така не смятам, че можем да изготвим с цялата нужда законодателна рамка само за 5 години. Така че още от сега трябва да имаме основен списък от това какво искаме, какво не искаме. Трябва да се въпроса, искаме ли системи от автоматизирани а, смъртоносни оръжия, например. На това равнище би трябвало да се работи а, от страна на Европейския съюз, в случаите, когато смятам, че това е нужно, разбира се. Освен въпроса за автоматизираните оръжия, трябва също така държавите членки и Европейския съюз вземат решение какво са склонни да разрешат. Например, дали ще разрешат на роботите да правят дадено нещо. В противен случай трябва да се дава разрешително за всеки отделен робот, преди каква дейност ще му бъде разрешена. Тоест въпросът е ще се издават разрешителните въз основа на типовете дейност или ще се издава разрешително всеки отделен вид робот, който се произвежда. И в а, този дългосрочен хоризонт в 50 години, например, трябва винаги да има възможност съответната система за изкуствен интелект да може да се изключи от човека. Тоест, копчето за изключване не трябва да бъде в на производителите, а държавите членки трябва да обсъдят какви ще са възможностите за изключване на системата в, в, в случай на спешност. Благодаря много на професор Росет, това на професор Шана Ханна. Е, Uh, related to trust. Първият въпрос беше свързан с доверието. Какво значи да се доверите на машина вместо, да, вместо на човек? Честно казвам, не виждам голяма разлика между робота и неробота. интелигентната машина също има софтуер, който е заложен, който е възоснова на алгоритми. Робота, робота има и хардуер, с който може да въздейства на околната среда около себе си, но софтуера му също допринася за това въздействие. И какво значи това положение да се доверим на машината? Както, както споменахме и преди, това значи, че човекът, който работи заедно с машината, може да разгледа предложението на машината, например да ако си представим, че лекар търси възможно най-доброто лечение за даден пациент и се възползва от помощта на цифровизиран помощник, който може да му помогне да изготви най-доброто лечение. Защо е нужда подкрепата на този интелигентен помощник или помощник с изкуствен интелект. Защо? Ами, защото нито един лекар не е в състояние да прочете е, всички резултати от следвателската дейност в медицинската област, които могат да имат някаква връзка с съответният случай. И как може да прави точно това, да се запознае с цялата си данни, да ги разбере и евентуално въз основата на тези данни да излезе с, с предложение. Както виждате, в този случай човекът е този, който ще вземе окончателното решение, т.е. не машината, а лекарят ще вземе решението. Но понеже лекарят няма възможността да прочете всичко, което машината да може да прочете, но през сметка на това лекарят може да задава въпроси на машината, може да влезе в връзка с нея и по този начин може да се изгради тази връзка на доверие, чрез поредица от взаимодействия, при които човека задава въпроси на машината и иска обяснение защо предлага дадена терапия вместо друга, например, друга терапия, която е обмислил докторът, например. И с времето като се видят какви са резултатите от предложенията на помощник на изкуствения интелект и ако те са добри предложения, с времето се изгражда доверие към машината. Но е важно също така да се има предвид, че в този сценарий винаги говорим за взаимодействие между човек и машина и в този случай винаги човекът има окончателното решение. Изкуственият интелект има за цел да помогне на човешкият интелект, да увеличи човешкият интелект, да помогне на хората да вземат по-добри решения. Тоест, е, машината помага на човека, а няма за цел да го замести. Разбира се, давам си сметка, че с а, е, автоматизираните автомобили и общо автоматизираните системи на изкуствен интелект сме в позиция, в която делегираме част от решенията на системата и трябва да сме много бдителни при интригирането на въпроси, си, които имат етично измерение. Разбира се, при автоматизираните автомобили, както вече беше казано, ще има много значит, ще има значителни подобрения при бързото спиране, например. Те ще имат много бързи реакции от нашите, ще, по този начин ще бъдат спасени много голям брой човешки животни. Но в случай на етични дилеми трябва да сме наясни какво значи да делегираме е, подобни решения от етично естество на тази машина, която е била друга машина. Тоест, технологията трябва по-добре да бъде разбрана, трябва по-добре да се разберат възможностите на тази технология и също така всички участници, които имат достъп, с, достъп като системата трябва да са наясни кога и по какъв начин делегира подобен етично решение на машината. Професор Шанахан. Ами пак няма много какво да добавя освен че съм напълно съгласен с мнението, че трябва да има забрана на автоматизираните смъртоносни оръжия. Знам, че темата подлежи на дебат, но моето лично мнение е, че трябва да има събрана на този вид системи. Но държа да подчертая, че това всъщност е краткосрочен въпрос, да не кажа въпрос, който трябва спешно да бъде разгледан. А дългосрочните въпроси, които, трябва да, които ще се появят след 50 години, например, са много по-различни, просто защото нямаме никаква яснота всъщност какво ще се случи през този период от време. Роберто Бъртелин има думата. So, um, Maybe I should introduce you, but you couldn't. Може би трябва да... трябваше да ви представям, но ви може да се представите. Аз съм Роберто Бертолини от Санта на Пица. Имам въпрос към професор Роси. Тя каза, че изкуственият интелект трябва да се отчита пред хората. Аз съм юрист и смятам, че а, за да бъде отговорен интелектуален изкуственият интелект трябва да бъде отговорен. Какво означава за това за вас? И какви, при какви условия смятате, че е, изкуственият интелект може да бъде е, отчетен пред хората. Вие казахте също така, че в крайна сметка човекът решава. А, същевременно, по време на представенето си казахте, че производителят е отговорен до момента, в който изделието излезе на пазара. Така че ако не е производителя, ако не е дизайнера, кой ще бъде отговорен? Аз мятам, че дизайнера, производителя също трябва да бъде отговорен за действията на съответното изделие, машина или интелекта след пускането му на пазара. Защото само това лице всъщност има една цялостна представа за състоянието и е, съдържанието, ако щете, на това изделие. Колкото до лекаря, тук мисля, че нещата будат известна тревога. Много хора а, знаят, че а, че в крайна сметка лекара, човека трябва да вземе решението, защото в случаи на вторични последици и така нататък, производителя си измива ръцете и казва лекаря е този, който решава. Така че от, от, ен, от една страна лекаря лекарят може да бъде обвинен в това, че не се е, е, е допитал или не е взел под внимание предупреждението на изкуствения интелект, а във втория случай точно за обратното, за това, че се е доверил на изразеното от из, изкуственият интелект. Така че аз Смятам, че не можем да а, ограничаваме по толкова стриктно отговорността между дизайнера, производителя и изпълнителя. Госпожа Роси, когато казах, че им, изкуственият интелект трябва да бъде отговорен, аз а, имах предвид че трябва да имаме възможност да контролираме, да проучваме системата и да можем да обхванеме ограниченията, които се съдържат в тази система. Тоест, ние сме тези, които трябва да създадеме доверието и да го ограничим на правилното ниво. Нито да бъде под необходимото нито над. Нито да се предоверяваме, нито да не се додоверяваме. Важно е, че производителят създава една система, която в последствие доказва своите възможности да извърши дадени дейности. И смятам, че наистина произ... производителят е отговорен за а, вкарване в системата на онези данни измерения, които да позволяват да се стигне до а, а, дадено равнище на доверие. Като съще, същевременно им това доверие да може да се изгради е, на равнище с, с различните видове експерти, от една страна инженерите, докторите и така нататък. Така че смятам, че като всеко друго произведено изделие, производителят е отговорен. Вярно, че тук нещата са малко по-сложни. И трябва да се види до каква степен съществуващото законодателство или регламенти трябва да бъдат е, прис, адаптирани, за да се а, за да може човека да бъде в центъра на вниманието. Но при всички случаи системата трябва да може да се използва от човека, тя да му помага, а не да го да го замести. Е, съжалявам, имам чувство, че госпожа Кенс не е изцяло съгласна с вас и тя иска да вземе думата. Да, благодаря ви. Въпросът не е дали сме съгласни или не. А, въпрос е доколко можем да разграничиме нещата. Сега става дума за един цялостен процес на производство и в един момент не може производителя да каже аз съм до тук. Разбира се, на, да речеме на, амбал, на амбалажа ще има някакви а, е, пред, предупреждения, нали, а, е, ще има това трябва, може, това може и това мо не може да се прави. Но е, наистина тук ми се струва, че не поставяте правилно въпроса свързан с отговорността. Ако примерно даден производител е програмирал робота да проучи е, е, да речеме 20 е, научни изследвания. Добре, след като той го е направил, аз вече знам какво купувам. Но какво ще стане, когато се намеси човешкия фактор? То тогава човека ще може да повлияе на робота, човек ще мо, може да му повлияе, да има, да речем, някакви човешки усещания и ако робота, примерно в случая, играе ролята на а, медицински, медицинска сестра, брат или на човек, който а, трябва да предоставя някакви медицински грижи и реши, че не харесва пациента и болния и каже, не искам да го лекувам. Какво ще, какво ще, как ще направим? А, как, как ще можем да сравним с а, човека? Човека трябва да. А, е, човека е отчетен пред другите и трябва да спазва правилата. Така че как ще им намериме точният баланс? Да, смятам, че наистина тази, тази тема изисква много по-дълга дискусия. Има ли някой, който да иска да вземе думата? Моля ви, кажете представете съм. Аз съм Майя Бъркан от университета в Мастрит и работя по изкуствения интелект. Бих искала да взема отношение по въпроса свързан с отговорността. В крайна сметка не само производителят отговоря, е отговорен, а ползователя също, защото ползователя се научава по какъв начин трябва да използва даденото съоръжение и то е отговорен за начина по който го използва. И питам се също така, ако машината, която е интелигентна, се самообучава, придобива допълнителни а, знания, дали тя няма само права, но тя може би има и някакви допълнителни задължения. Така че трябва да видим дали просто в един момент няма да може да се, пута, да се дадат и права на изделието, да няма то само задължение. Благодаря. Не, сега по принцип, да, ако... Next, uh, yes. But it is of course a very interesting... че нещата ще ще слушат след 50 години, имаме възможност и време да ги обсъдиме, но но някои решения трябва да се вземат веднага. Примерно, някои от, някои от нещата, които обсъждаме, може би инженери а, или експерти ще кажат глупости. Това, това никога няма да се случи професор Шана Аз трудно бих могъл да кажа че нещо, че никога няма да се случи, но да кажем, че не в следващите 10 години. За мен е наистина много голямо удоволствие да обсъждам тази тема, която обикновено се обсъжда в кръчмата в Европейският парламент. Но Верно е, че и тук има някои елементи, свързани с научната фантастика, но същевременно има някои компоненти, които са много специфични и които е, могат да имат реално приложение в най-скоро време. Е, мисля, че можем да, да обсъждаме наистина много ясно и точно а, с краткосрочния план, а за дългосрочния план наистина е много рано и не можем да предвидим. Да, а, аз а, още веднъж спом, споменах а, ролята и отговорността на ползвателя. Аз мисля, че това не това не са дългосрочни проблеми, а по-скоро това се е в краткосрочното, защото лекари използват подобни е, съоръжения и системи вече в ежедневието. Но аз наистина смятам, че този проблем и тази дискусия трябва да бъде многодисциплинарна, трябва да участват всички заинтересовани страни. Ние не можем да обхванеме нещата. Така че наистина смятам, че много дисциплин, многодисциплинарната дискусия на експерти е от огромно значение и важност в случая. Трудно бих могла да не се съгласа с вас, но сега за момента, разбира се, роботите, роботите, които спомагат за диагностиката или за в а, образна или друга, са сега те само помагат на човека, все още не са натоварени с процеса на вземане на решение това ще бъде в бъдеще. Сега, мисля, че имахме много интересна дискусия, а сега минаваме към втората част и ще си дам думата, за да представя проекто доклада, който обсъждаме в момента в Европейският парламент. Самия доклад е по-скоро посветен на роботиката и изкуственият интелект, макар че изкуственият интелект всъщност е част от роботиката. Аз казвам, че а, роботите ще появяват и все повече и повече ще бъдат а, а, факта. Не разбира се в онзи страшен вариант, който ни представя научната фантастика но под формата на а, безмоторни летателни а, съоръжения, безпилотни и така нататък, че това води до така нареченото роболюция – която може да бъде много благоприятна, благодатна за човека. Също така описвам начина по който нашият е, живот е, може да се промени, по-специално как може да се промени пазара на труда. А това, което описваме е, така напредналостта на европейските производители в тази област. Ние сме лидери в областта на а, роботите, които предоставят услуги. Аз лично, ако трябва да избирам, бих а, е, избрала европейски робот, който отговаря на нашите стандарти за сигурност, безопасност, е, на нашите етически норми. В е, комисията Юри създадахме работна група и бих искал да благодаря на колегите. Имахме много интересна дискусия в рамките на тази работна група. И стигнахме до заключение, че е необходим доклад, както и рамка, която може да помогне на европейската промишленост наистина да намери точният баланс между от една страна сигурност, безопасност е, и е, същевременно е, конкретно способност. И мисля, че наистина успеха на тази област, на самите роботи, ще зависи от а, равнището на доверие, което ще можем да постигнем. Да, наистина това, че първият закон, че робота не трябва да преценява, да, преце, да причинява а, щета или зло на човека е много важен, но той на практика в обикновения живот а, не е много ясно дали може да бъде предложен. Това, което също буди известна тревога е, е безопасността на труда. Факт е, че никога няма, няма нулев риск, какъвто, каквато и да е областта, но трябва да се, да, да се стремим към това. Също така стандартизацията трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Сега безопасността и сигурността са от огромно значение, затова е необходимо да има изпитания и то изпитания в реални условия. за колите това трябва да става наистина в реални условия, в реални градове, по реални истински пътища. Също така да има и изпитателни зони. Необходимо е за това да имаме едни единни норми. за тези изпитателни зони или места. А също така важен проблем са личните данни и защитата на личната неприкосновеност. И тук струва ми се, че може би най-сложното и най-тъм, най-сложното за запазване, защото роботите ще работят непрекъснато с база данни, кой ще защити тези данни, кой ще ги съхранява а, кой ще ги пази. Така че тук трябва да се прилагат принципите на необходимост, пропорционалност и, и а, неприкосновеността да бъде заложена още в само, самият процес на производство. Аз и с цел защита на нашата лична неприкосновеност и личен живот, трябва, смятам аз, да имаме възможност в един момент да изключваме робот. А, чухме а, доводите от страна на транспортния сектор – е, и разбира се, трябва да ги слушаме на първо място, защото в крайна сметка автономните коли вече почти са факта. От друга страна, не смятам, че правилата трябва да се променят изцяло, но същевременно трябва да има достатъчно приемственост за а, хармонизиране, защото едните държави членки прилагат а, европейските правила, другите а, прилагат а, така наречените хакски конвенции. Така че трябва да има хармонизиране и още нещо. А, взаимодействието между хората и роботите, които е от огромно това взаимодействие е в, в центъра на нашето внимание, но това означава, че и е, съответните експерти трябва да бъдат е, обучени, примерно лекарите, но по какъв начин пък реагират и ползователите на това взаимодействие. Защото наистина ние не искаме роботите да е, да заменят човека, но просто ролите ще се преразпределят. Е, но просто за в бъдеще решенията ще трябва да ще се вземат с помощта на работа, който ще е, представи или ще е достигнал до правилната диагноза. Сега трябва смятаме, че във всички меди... медицински заведения трябва да има и етични комисии, които да намират, да оглеждат и търсят отговор на етическата страна на проблемите, колкото до заетостта комисията предвижда необходимостта от около милион експерти в областта на ИКТ през 2020 година. Така че ще има много предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати и също така ще е много важно да бъдат насърчавани жените и момичетата да прегърнат все повече и повече професии, свързани с цифровизацията. разбира се, много нови работни места ще бъдат създадени но същевременно хората с по-малко експертиза и умения ще са изправени след, след, сред все, все повече трудности да намерят а, работа. А, така че е необходимо да помислиме и каква ще, какъв ще бъде дела на роботиката. Ако а, не, нещата се развият добре, бих казала прекрасно, но, но винаги трябва да бъдем готови и за най-лошите сценари. може наистина да има а, свиване на работния пазар и за това да трябва да се промени цялата система, включително фискалната система и така нататък. и отговорността. Отговорността е от огромно значение, защото е необходимо да има правна сигурност, както за потребителите, така и за производителите. Сега, вие казахте, че в следващите 10 години нещата няма да се променят огромно, в огромна степен. А, сега, трябва да видим трябва ли да има или по-скоро не според нас ограничения на а, списъка на вредите, които могат да бъдат причинени от, от роботите. А, така че производителите, независимо дали потребителя е професион, професионалист или не, трябва да бъдат от, отговорни. И в крайна сметка, мисля, че нещата трябва да бъдат такива, каквито са с а, автомобилите днес. Робота трябва да бъде обект на застраховка по същия начин, както много други а, изделия. Когато за аз смятам, че законодателството трябва да се приспособи към едно евентуално средносрочно развитие на а, тази област. И за това може би решението да бъде а, нещо, да, да има, да, да стане като юридическа електронна личност или да има някакво, някаква, ня, някаква степен на отговорност. За да, за да, за, за да има някак, някакво по-ясна връзка между а, това, което се задава от потребителя и действията на самия робот. Подобна, подобна връзка съществува, подобно съотношение съществувано. Но мисля, че при всички, при всички случаи трябва да помислиме за някаква възможност, свързана с е, електронното лице. Колкото повече роботи ще има, толкова повече ще бъдат и проблемите и въпросите, които се повдигат. Но при всички случаи смятам, че трябва да наблюдаваме внимателно състоянията на нещата, такива каквито са сега, че трябва да е, потърсиме някаква дефиниция на е, понятието робот е, да намериме обща дефиниция, общо европейска дефиниция. Също така ми се струва, че трябва да се създаде Европейска агенция по роботика и изкуствен интелект, която би могла да съветва производителите, промишлеността, и която да бъде на разположение на държавите членки за подпомагане на националните органи, установяване на норми, но също така да извършва и наблюдем, наблюдения, контроли и може би да издава така наречен европейски е, лабел или етикет. И на последно Не днес, но в, в най-скоро време ще трябва да помислиме е, по-подробно за етическите аспекти на въпроса. В е, приложението на доклада е записано едно предложение, свързано с етична харта която да, така, да, да, да, да внесе, която да предложи единни европейски принципи в тази област. Ние искаме роботите да бъдат в услуга на хората, като същевременно се зачитат човешките права и човешкото достоинство. Така че целта на този доклад е да се е, привлече вниманието върху необходимостта от многодисциплинарно интегрирана работа, че трябва да има общо така разбиране за обхвата на а, проблема. Факт, предполагам, че всяка държава членка работи по по проблема. Същевременно а, ние работиме по общо законодателство. Целта е, е наистина да имаме някакви общи принципи, а не да трябва да хармонизираме законодателството на по-късен етап, когато вече ще е късно. Така че Доклада в момента се обсъжда в 6 отделни комисии. На 25 октомври ще, ще изтече крайния срок за внасяне на изменения в нашата комисия, а той на 29 ноември ще бъде последното обсъждане и за съжаление май чак през декември ще го разглеждаме в пленарна зала. А сега давам думата на Натали Невжон, така ли се произнася името ви, която е преподавател в юридическия факултет в ДУЕ и тя ще говори за европейските правила. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата към вашата вашата комисия много е интересно. Искам да представя моите коментари по е, проекто доклада. Първо, нека първо да се запитаме дали съществуващи, дали е необходимо да има законодателен е, инструмент, параграф или не, 25 е, гласи, че е необходимо да има такава, такъв законов е, текст. Казва се, че това е удачно и оправдано в е, отрасъл, където правото няма съответни разпоредби в момента. Примерно въпроса за отговорността. Там се получава правен е, вакуум и има смисъл да се разработи законодателство. Разпространението на работите в компаниите, е, дали те ще изместят хората, дали ще се скъса с социалния модел, това са въпроси, свързани с етиката, с етични норми, които вълнуват обществото. Те трябва да бъдат анализирани в тяхната цялост. В такъв смисъл, предвид този параграф, е ясно, че текста трябва да предвижда, това е много добре, което и вие е, казвате, да предвижда всички тези аспекти и да може да бъде обновяван, защото технологията се развива. Следва да се помисли първо за основните принципи, които са в основата на тази дейност и после за етическите принципи. Кои са основните принципи? Първо, интелигентни роботи и съответната дефиниция – има терминологични ограничения. Не е, е толкова е, трудно да се разработи е, машина, която да предвижда определени ситуации и да ги и да се адаптира, така че ясно е какво се пред... има предвид под работ, интелигентен робот. Но е въпрос как ще се формулира, как ще се дефинира това понятие. В е, корейския закон има използване на това понятие, а ние би следвало да се облегнем на понятието интелигентен робот. Примерно в Япония има така разработена тематика. Твърди се, че Астробой, примерно, робота има душа, душа. На Запад така още по-творчески се подхожда. Знаете мита за антропогенното същество голем, както и всички, е, цялата литература за създаване на опасни за човечеството същества de Bill Gates и de Stephen Hawking 2014 и 2000. Бил Гейтс също предупреждава за е, проблемите с изкуственият интелект. Е, е, за това развитието на такива фантасмагорични представи за роботите създават и опасения сред гражданите. Основното твърдение е, че съществуват социално-економически рискове. Точка Е в проекто доклада твърди, че трябва да се съчетаят две различни групи интереси. Първо, разработването на работи, което е в полза на европейската економика – но също така да е ясно, че обществото, училищата трябва да имат съответните методи да поемат това развитие, да, предло... да подготвят младите за тази еволюция на обществото и индустриална революция предимствата на роботите не бива да засенчват риска от е, загубата на работни места. Хиляди могат да бъдат е, загубени в Европа. Разбира се, казва се, че ще се създадат нови работни е, места – но тук вече е въпроса какъв вид ще бъдат те. Примерно това се отнася за образованието. Също така, дали няма работните места да се преустроят в посока на предоставяне на услуги. Тук също трябва да се помисли, защото дори и услугите е, в момента се роботизират. Тоест, може да се създаде риска да а, изчезнат много форми на предоставяне на услуги. За това трябва да се търси и е, защита на новите работни места. Роботът трябва да бъде направен така, че да защитава хората и всички страхове, които се създават по отношение на роботите, трябва да дадат отговори на определен брой проблеми. В точка L на текста се говори, че когато се разработва съзнанието, съвестта на работите, трябва да се използват законите на Айза Казимов. Тук трябва да се помисли в подробности. Тук виждате на слайдовете трите закона на Зимов. Той е автор, който е формулирал тези закони в средата на 20 век като се опитва да формулира един така утилитарен инструмент. Авторът, разбира се, е използвал тези формулировки само за да за целите на своята литература, не е с цел да формулира е, общо значими закони. Съзнанието на работа създава и ред проблеми. То не е толкова е, лишено от е, проблеми. Каква е целта да има един робот със съзнание – е, това може да е чисто научно предизвикателство, но е, създаването на съзнание е, ще създаде следната ситуация. Робота, който е по-мощен, по-добре справящ се и по-интелигентен от човека, може да, да застраши човешките същества т.е. те да се откажат е, по ниши от робота. В такъв смисъл научните изследвания за съчетаване на съзнание с машини са е, опасни и трябва да бъдат е, стриктно регламентирани. В параграф 31 се коментира, въпроса за правния статус и прав на роботите. Тук следва да се обсъдят няколко въпроса. Първо, дали е, може това да бъде е, частно лице робота или ще бъде е, юридическо лице – а, юридическото лице обаче е само една фиктивна роля на определено лице, което му дава възможност да действа в обществото. Робот, роботът, а, кой ще бъде неговия представител в такъв смисъл? Ако е машина, която няма съзнание, той тя не може да бъде юридическо лице, своя, не може да бъде своя юридически представител. Тук се постава и въпроса за застраховка, свързана с роботите. Въпросът е дали е опасно един а, робот да има юридическо лице. В такъв смисъл един робот би имал незабавно права. Какви могат да бъдат тези права? Безпрекословни, доживотно, право на равенство с човека, право на пенсия, на получаване на заплащане. Всички тези въпроси се коментират в 31б. Може ли един робот, примерно, да иска заплата за това, че се занимава с един възрастен човек? Може ли да откаже да бъде разрушен? После, за какво ще е необходимо да има такива роботи, защо те трябва да имат права? Това потенциално може да създаде проблеми изобщо за разработването на роботи. Тези, които твърдят, че роботите трябва да имат юридическо могат да бъдат юридически личности, те всъщност се занимават с фантастика. Те дават почти човешко лице на автономните работи. роботи което далеч не е случая. Опасността в такъв смисъл не е, е само от това да се дадат права и задължения на една машина, но и също да се постави човека на равна нога с работа. Робота трябва да служи на хората и няма друг вариант е, за взаимоотношения. Отговорностите за щети причинени от автономен е, робот. Тук е, точка С от текста казва, че трябва да се приеме нови разпоредби, които да регулират съответната отговорност. Автономността на работите действително налага да се обмисли тази тематика. Когато се създава един робот, който е, има възможност да бъде автономен, примерно да може да се самообучава. Тук новите разпоредби, които биха били приети, не означават, че ще се анулират съществуващи вече законови разпоредби. Примерно за щетите винаги може да се търсят текстовете за щети нанесени от машини. Има съответно законодателство. Също е, законодателство, свързано с отговорност може за определени щети, могат да, което съществува в момента, може да се а, пренесе и в случаите, когато а, се използват автономни роботи. Само човекът е може да бъде отговорен за щети, причинени от роботи. Параграф 27 и 28. Съвсем е, набързо, ако погледнем 28 параграф, там се дава метод за оценка на отговорностите на всяка отделна страна. За да бъде по-ясно за съдилищата, тук се трябва да се има предвид, че разделението, което се прави тук, всъщност не е достатъчно изчистено. Има различни казуси. Примерно, къде се намира работа? Дали е взет под найем, например? Също с конкретна отговорност за роботи е различна от общата отговорност, свързана с а, използването на този тип а, техник. при това положение съдилищата ще бъдат принудени всеки обкатен случай да проучват отделните характеристики на съответният робот, защото който има подадена жалба, за да види дали отговаря на определението за автономен робот или не и дали трябва да се прилага или не този нов законодателен текст. По този начин системното производство може да бъде удължено задължително, да струва доста по-скъпо и да изисква много повече експертни оценки. Нека сега да разгледаме етичните аспекти на роботиката етичното измерение на роботиката беше вече нееднократно се споменава в проекто доклада. Има голям по-интересни идеи, на които няма мога да се спра подробности. В параграф 6, например, се споменава, че предвид въздействието, от развитието на роботите, трябва от сега още да се, да се обмислят етичните принципи, с които ще се регламентира тяхното функциониране. Въпросът за етиката на отпадъците е въпрос свързан с а, етичното измерение на роботите. Споменава се дори и терминът робоетика. И тя засяга в основно най-вече човека, т.е. производителите и потребителите на роботите. Докато робоетиката, за която говорим тук, ще се прилага към самите роботи. Тоест, самите роботи ще са длъжни да спазват набор от етични правила. Към момента това, разбира се, е чисто етична постановка. Кои ще бъдат основните принципи на робоетиката, които ще бъдат заложени в роботите, за да защитите, да защитен човека от дейността на роботите. На първо място робоетиката трябва да се ръководи от някои основни принципи в роботиката с цел защита на човека. На първо място е принципа на, робоетиката да защитава човека от Нападение от страна на робот, например, да се избегне опасността от нараняване, предизвикано от робота. И като цяло вече имаме видени такива редица механизми за защита, включително и чрез хартата на основните права. Знаете също така, че основни, основният принцип на робоетиката за отказът робот да помогне на човека. Тоест, тук вече сме в една по-различна хипотеза. Не става дума за нападение срещу човек от страна на робота, но човек, който е, по някаква причина не се чувства добре или е изпадна в някакво затруднение, как може да се защити този топ хор, този хората в подобните ситуации. Вече има редица възможности за защита на човека в това отношение, ако се позовем на принципите за зачитане на достоинството на човека, например. Принципът на роботиката за защита на свободата на човек от работа, т.е. дали работа може да забрани някакъв вид опасно поведение на някого разполагаме с защита на свободата върху, в хартата на основните права. Тук идеята е работа да може да, да забрани определен вид поведение на човека. В конкретен случай трябва да се забрани, например, на един робот да може да налага своето мнение освен ако това не може да доведе до е, поставяне под опасност на друг човек от дейността, не на месата, не на, на работа. Въпросите е свързани с е, неприкосновеността на личния живот. Тя също е защитена от правна гледна точка. Така, например, по отношение на работите, които помагат при предоставянето на услуги. Има опасност от а, нарушаване на личното пространство на личното, на прикосновеността на личното на личният живот на даден пациент, например, когато неговите близки са взели ли решението да използват робот, за да на услугите му, но може би самото лице, което получава услугите, не се е съгласило да се използва робот, така че в случай трябва да се защитят правата на съответното лице, пациент в случая. Следващият, път е, следващият въпрос е свързан с защитата на личните данни. Тук имаме много изчерпателно европейско законодателство, но също така се поставят други въпроси, като например водката на данни, които не са които не могат да бъдат възприяти от човека. Роботите, например, могат да представляват сериозна опасност по отношение на данните на служителите и работниците или роботите, които се занимават с предоставяне на индивидуални медицински услуги. Принципът на роботиката да се защити човекът от опасностите от инструментализацията на робота. Тук, например, говорим за различните механизми за предоставяне на, за имитиране на емоции, например, за да се подобри взаимодействието между човека и робота, но разбира се, това, което робота прилича на емоции, е напълно изкуствено, така че трябва да се предвидят правила, които дъщат човека от този вид инструментализация, защото има опасност човека да бъде инструментализиран. Така, например, може да се предостави пълната лична информация на съответният клиент, когато той купува даден робот, например. Следващият принцип е принципът на роботиката, който изисква т.е. да се избегне загубата на социални връзки заради робота. Тук говорим най-вече за роботите, които ще предоставят услуги на възрастни хора. Например, тук може да се стигне до социална изолация на възрастния човек, например. Има опасност, че така работа се превърне в правило, а би трябвало правилото да бъде хора да предоставят подобен вид услуги на други хора. Така че трябва да има някакъв принцип, който да предотвратява загубата на социални взаимовръзки на човека с други хора поради присъствието на работа осмият принцип на робоетиката за равен достъп до напредъка на роботиката. Тук основният и цел е да се избегне не, липсата на достъп до а, роботи в а, случая, когато, например, роботите са нужни за дадени производства, те с тяхната цена прекалено висока, за да може да си, да си позволи съответното предприятие, или пък а, принципа за равенство, който не може да бъде пред, спазен в случая с, с хората, които имат, имат нужда от робот, предоставяща индивидуализирани услуги, например, трябва да се замислим дали има възможност за право за достъп до, равен, равен достъп до роботи по отношение на роботи, оставащи лични медицински услуги, роботите хирурзи, например, или роботите, които всъщност са а, протези. Следващият принцип е свързан с ограничаване на достъпа на човека до технологични подобрения, т.е. не само да се поправят недостици в тялото на човека, например, чрез протези, но има опасност човека да бъде заплашен от постоянно устаряване и затова да се стреми към подобряване на собствените си възможности, например интелектуални възможности. Тук сега трябва да се замислим как може да се ограничи този вид употреба на роботите. И накрая евентуалната е, правна стойност на харта на роботиката, която е предвидена. В проекта доклада се предвижда създаването на харта, която предвижда етичен кодекс за инженерите, е, етичен кодекс за роботите и, списък с а, различните разрешителни и лицензии. Тази харта би трябвало да поддържа предвидените в текста основни принципи. Е, НХ, както знаете, няма правно обвързващ характер, така че трябва да сме наясно какви ще бъдат евентуалните последици от приемане на тази харта, като си имам предвид, че в някои държави принципите на етичните кодекси са много различни. Във Франция, например, етичен кодекс има правно обвързващ характер. И не на последно място трябва да си има внимание как точно ще се използват тези актове, засягащи етичното измерение на роботиката, при положение, че има опасност те да се сключват или не, да се приемат или не, въз основа на договорно, договорно отношение. Благодаря ви. Жо. Много ви благодаря, госпожо Невжан. Е, Необходимо е сега леко да сменим дневния ред, защото господин е, Форе, който е представил на камерата, всъщност не съм наясно коя, бългийския парламент, той трябва да излезе от залата, за това ще му дам думата да направи своята презентация и след това. Благодаря, госпожо председател. В момента обсъждаме бюджета, така че ще трябва да отида да гласувам за това благодаря ви, че нарушихте регламента. Благодаря за възможността да изслушам експерти и да прочета проекто доклада, който сте подготвили с помощта на експерти. Като представител и на Белгийския парламент и председател на Комисията за технологии и развитие ще можем да развиеме дискусията. През последната година обсъждахме предимно автономните коли. Много въпроси бяха поставени, особено свързани с законодателството и етиката. Дори се чудихме какво точно да включиме в понятието етика, дали трябва наистина да задълбочим и да търсиме така много а, широки или тесни дефиниции, но при всички случаи различните аспекти на проблема бяха в центъра на нашето внимание и дискусии. Наблегнахме на технологичните аспекти, на преимуществата, на предизвикателствата, пред които сме изправени и по-специално в областта на роботиката, изкуствения интелект <laughs> за страховките, защитата на личния живот, е, е, киберпиратството. Също но един друг аспект беше повдигнат тук – Ставаше дума за цифровия дневен ред, телекомите, както и покритието на съответните зони. Защото от една страна става дума да, за автономни изделия и машини, но те са свързани, взаимосвързани, така че тук ще трябва а, да има и допълнителни инвестиции и разгръщане на 5G и на други технологии не само в Белгия, но и в други европейски страни. Също така проблема с достъпа на гражданите е проблем, който не трябва да пренебрегваме. Ние също така сме обсъдили въпроса свързан с хармонизирането на различните правни норми, правила и Европейският парламент ще играе огромна роля в тази област. Като това въжи за най-различни области, включително и за системи, спирачните системи в железопътния транспорт и друг вид, други видове автономен транспорт. Това са някои от проблемите, които сме обсъждали. Не всички, разбира се, също така и политиката, свързана с, съхранението, обработката на данните, тези, които пристигат в Европа, но които и е, се изпращат от, Европа в момента, е, фор, е, преформатираме Комисията за защита на личните данни в парламента, както и разглеждаме ролята на контролният орган. Днес съществува процес за даване на разрешение, но някой смята, че за бъдеще е, може би ще има възможност за нотификация само, но въобще трябва да видим по какъв начин ще се развие правната е, рамка, като включва и е, дейностите и мястото на роботите и изкуственият интелект. също така не, въпроса свързан с е, европейският е, суверенитет, защото а, нека не забравяме, че много а, националните компании имат а, така са, работят на различни континенти, затова вашето предложение за Европейска агенция е огромно значение агенцията ще може да помага на научните изследвания същевременно. А, смятам, че трябва да наблегнем и на по-тясното сътрудничество на публично-частните партньорства. Като подсибук подсигуриме киберсигурност и хармонизиране на различните а, системи за криптиране. Това е дебат, който в момента така е много актуален. И също така ще приключа с значението на образованието и обучението. Европа трябва да а, изиграе своята а, важна роля, като а, в се вземе на общоевропейско равнище решение за допълване на учебните програми с предмети свързани с етиката и а, основните принципи на развитие на тези проблеми. И мога да ви уверя, че е, ние отдаваме огромно значение на а, изкуственият интелект и роботикът. Благодаря, господин Форе. Виждам, че вие наблягате по-специално на неприкосновеността на данните и на сигурността. Представям си какви дебати водите в вашият парламент. Много ще се радвам, ако останете с нас, но сега господин Штоп. Много е интересно да го чуем, защото той е човека в комисията, който отговаря за правните въпроси, свързани с е, отговорността, а и много други теми. Господин Шталденмайер, имате думата. Благодаря, благодаря за толкова любезните думи. Аз не съм единствения, а Генерална дирекция Connect и Генерална дирекция Правни въпроси работят много отблизо. Не, не, аз не казах, е, че вие сте човек роботика от комисията, има и други и такива, но вие се занимавате с правните въпроси. Да, благодаря, много любезно. Така, съвсем накратко, защото вече изоставаме от графика. Нека да кажа. исках да коментирам нещо, което излезе като тема в първия тур на дебата. Дали е дългосрочно, по, по-късно ли да решаваме тия неща или не. Комисията счита, че е, сега е момента в стратегията за единия цифров пазар, според нас, е изключително важно за създаването на интернет на нещата да се изясни и въпроса за отговорността. И е, целта на единния пазар е точно това да се създаде правна, правна сигурност за нашите инвеститори. Е, вие казвате, че искате европейската индустрия да бъде конкурентоспособна. Точно така е и ние затова трябва да й дадем и съответната правна рамка за сигурност, за да могат те да бъдат е, конкурентно способни с е, други е, основни вносители на такава технология, няма да упоменавам кои. Комисията се занимава с някои от тези е, въпроси, вие ги споменахте. Едното от тях е, е, е собствеността на данните, правото да се използват данните, също така и е, е, отговорността в цялата тема интернет на нещата. Ние е, нямаме обаче е, решение, по-скоро търсиме, сега сме по пътя на търсенето, но из, провеждаме изслед, е, проучвания, консултации. Говореше се също тук, че може да се използва законодателната уредба на, е, за отговорност, свързана с е, е технически стоки. Преди няколко седмици направихме семинар именно по темата за отговорностите. В директивата за отговорност за съответните продукти там си има основен разписан текст и ако поради, е, поради небрежност е, е причинена вина и това може да се докаже, се предвижда и компенсация. А, има и друг по-стриктен подход към отговорността, където не е необходимо да се докаже е, каква е щетата, но трябва да се докаже връзката между продукта и съответната е, е, щета. В така общата тема интернет на вещите или на нещата, тази връзка може трудно да бъде доказана. Тук се формулират няколко проблеми. Първо, така наречените автономни системи. Работим за системи, роботи или самоуправляващи се коли, които действат абсолютно автономно. В е, миналото, когато се говореше за отговорност, е много лесно да се свърже тя с човешко решение или воля. В бъдеще обаче това може би няма да бъде възможно. В различни области нали, може да, прецени, е, да е причинена щета, но примерно при изключване на договор, е, примерно един конвейер за сглобяване на автомобили – продуктите са все по-стандартизирани и когато машината знае, че сред няколко дни ще идва за сглобяване много конкретна а, кола, да речеме, машината из, използ, избира доставчика на съответната част, свързва се с Бош, да кажем, поръчва тези и тези части с такава и такава м, спецификация. Може ли в такъв случай да се свържа тази поръчка с дадено лице или не? Понякога може, понякога не. Така че трябва да се изчисти този момент, защото има твърде много действащи лица. Не винаги е възможно да се посочи с пръст едно лице и да се каже ето той е този, поради когото този, който е виновен или просто няма да е възможно да се е, свърже е, един дефект или щета с е, конкретно лице. За това а, е, ние оглеждаме сега и а, директивата за отговорност за, на стоките. Друг подход е да се каже тази е, страна от договора, която е, управлява или използва съответната автономна система, ако тя създаде опасност, тя е отго... за другите тя е отговорна. Също тук трябва да се е, отговори обаче и на въпроса кой е от, участника в този процес, който с минимални разходи е, може да е, създаде условия, в които да не се случи щета. Също е, проблема с, който бе споменат тук, проблема с пазара е, на застраховки. Говори се сега за задължителни застраховки, както е при колите. Е, има различни решения, свързани с пазара. Във всички случаи на семинара стана ясно, че а, застраховките за бизнеса ще бъдат изключително важни в тази толкова сложна тематика. Още нещо, което също бе споменато тук – изпитанията. Това е много важен проблем, защото по конкретни е, разработки е, ще може да се провери как е, работи цялата законодателна рамка, включително за страховките, е, отговорността и така нататък. Комисията работи много, много пари отделяме. 80 милиона е годишният ни бюджет за е, роботика и други. Ние а, е, оглеждаме приложните изследвания в това отношение. Има и средства свързани с изпитанията. Така че много, много е важен въпросът, който повдигате и вие във вашия доклад. В заключение мога да кажа, че роботите са на път да излязат от клетката си. До скоро те си живееха в една клетка и работеха сами, но сега вече започват да напускат клетката и да си взаимодействат с хората. Това е добре. Добре е да насръчаваме новостите, добре е да създаваме растеж, добре е да улесняваме хората, но има рискове. Ще се случват инциденти, много е вероятно това да се случва. И ние имаме отговорност не само към потенциалните жертви, но и към индустрията да създадем правна сигурност и благоприятни бизнес условия. Това се опитва да направи комисията. Очакваме сега доклада от парламента и ще продължим с нашата работа. Благодаря. Председателката благодаря. Аз е, малко така се е, притеснявам от е, този семинар и съответните дискусии на тема кой носи отговорност. Може би сте прави, че трябва да се подхожда така. Този, който е в най-благоприятно положение да избегне риска, следва да носи отговорността. Ами да, Напълно съм а, съгласен с а, краткото обобщение, което ни представи професор Штоя Майер. Действително, подходът, основаващ се на оценката на риска, е много интересен и аз лично също го предпочитам. Бих искал също така да се върна отново на документа и имам въпрос за самия документ и това, което обсъждахме преди това, а именно понятието електронна личност, защото докато четях документ аз го по един начин, който доста ми хареса и бих искал да знам дали моето тълкуване на понятието е правилно или не. разбирам, че целта на това понятие не е да се предоставят някакви права или задължения на работа, а да се използва за конкретни цели, както в момента юридическо лице се използва в случаите с предприятията, например. И това може да бъде много интересно понятие, когато се работи с а, софтуери, даващи съвети за инвестиции на борсата или софтуери, предоставящи различни обучения в интернет. Мога да си представя, че подобни системи биха могли да бъдат регистрирани и ако те получат електронна личност, ще може много ясно да се заложат определени условия, т.е. с каква сума могат да работят какво точно могат да извършват като дейност, кой ги а, притежава, защото ако те са регистрирани в даден регистр, ще бъдат регистрирани съответно и техният собственик. Иска само да потвърдя, че това е идеята за електронно наличност, която или електронно лице, което вие предлагате. Тоест, правилно ли да тълкуване, е правилно ли чета текста, който ни предлагате? Първо, Държа да отбележа, че идеята да се въведе електронна личност или понятие електронно лице, е една от възможностите, които разгледаме в доклада, не се казва, че искаме на всяка цена да има такава електронна личност за работи. Това е само една възможност. На второ място, аз лично държа да отбележа, че по никакъв начин роботите не бива да, да се възприемат като хора. Затова и аз лично не, не съм много доволна от тези обсъждания за автономни решения, които да си имат роботите. Не мога да си представя, че по, ня... че по някакъв начин може напълно да изключим човека от веригата за вземане на решение. Отговорността по всички случаи трябва да носи някак... човек на някакво равнище. Човекът, който е изготвил дизайнът на робота, например. Така че мога да ви уверя, че по никакъв начин не предлагам да се третират роботите като хора. Дори мисля, че трябва да сложим едни подобрителни етикети на роботите, на които да пише е, това не, това не е човек, защото за бъдеще роботите вероятно ще се научат да проявяват емпатия. Те ще могат да влязат в взаимодействие с е, хора и трябва да бъдем много бдителни, когато те е, влязат в взаимовръзка с а, уязвими хора, като например с деца или болни хора роботът никога няма да ви обича. Роботът може да бъде научен да проявява емпатия, да показва емоции, но той няма наистина да изпитва тези чувства и не искам по никакъв начин роботите да се стремим всъщност да предоставим на роботите човешки интелект. Роботът има прекрасна памет, може да извършва редица операции, но роботите не трябва да са като хората, защото има хора. Имаме си хора и без това. I am not sure if my opinion is dealt with everyone, but it is <laughs> personal. No, thank you very much. I would like to ask a question on the issues of uh, privacy and data protection. Благодаря. Аз имам един въпрос относно защита на личните данни и личната неприкосновеност. Казахте, че това е много чувствена тема и аз съм съгласна. Много е трудно да се определи дали обектът на данните все още има собственост върху тях, как може да се намери, например, кой е отговаря за способността на тези данни. И се питам какво ще се промени в областта на защитата на лични данни и кой всъщност ще отговаря за прилагането на тези правила. Дали ще се създаде нова агенция, която се занимава с роботите и дали това ще е част от рамката за регулиране на изкуствения интелект или това ще го правят традиционните органи за на личните данни. Как, как виждате промяна законодателството в в това отношение? Благодаря ви. Ами, в този за полезна нямаме специфична агенция, така че службите за защита на личните данни ще се занимават с тази тема. Сложен е въпрос за защита на личните данни. Трябва да ви отговоря, че за момента нямам отговор. Трябва да продължим да обсъждаме темата. Как ще се обработват тези данни, идеята за защита на личните данни, използването им за общ интерес. Всичко че смятам, че трябва да запазим пропорционалността. Вижте какво се случва с данните ни. Аз нямам проблем, когато хората с готовност предоставят своите данни. Но вижте, че някои компании наистина печелят много от тези данни, което ме кара да мисля, че има някакъв проблем с системата и трябва да я разгледаме. Има някакъв проблем, когато моите данни, когато нашите данни се използва за големи печалби от страна на ограничен брой компании и няма никаква възвръщаемост в общ интерес нищо не се връща обратно в държавите членки под формата на данъци. Например, това е много сериозен проблем. Gerade wegen des Datenschutzes nochmal darauf hin, Ausdifferenzierung der Daten, die anfallen brauchen. Мисля, че трябва да се разграничение между различните видове данни, които обсъждаме. В Германия може да се стигне да сключване на споразумения между националните органи за спазване на личните данни и автомобилната индустрия, например, тъй като автомобилната индустрия събира голям брой данни и те са категоризирали 6 вида данни. Като класификацията е много логична. Така, например, ако човека кара автомобила си установи, че е, вали или има, има гратушка, съответната компания може да използва тези данни, за да предоставя информация за времето в реално време, защото това не са данни с лично естество, но има и други данни, като например техническите характеристики на автомобила, спирачките, евентуалната поддръжка. Тук става дума за друг вид данни, има и други данни, например свързани с различните връзки, които съществила колата с система за навигация, например, или с, чрез Bluetooth и, друг, и тъй нататък. Тоест, определени са определени различни категории данни и това, за какво те могат да се използват. Така, например, ако някой а, откара колата си за преглед, може да се затопия всички тези данни от, на флашка, например, Тоест, всъщност, собственика на автомобила или шофьора може да изтегне всички данни от колата си, да ги прехвърли на флашка и след като приключи техническият преглед на автомобила, да обратно да ги върне. По този начин, всъщност, гаража няма да има достъп до тези лични данни. Така че трябва да има ясно разграничаване на видовете данни, кой може да има достъп до тях и с каква цел. а и може би не са да се спреме политическите измерения на темата, която обсъждаме. Преди малко говорихме за автоматизиране на роботите. Стигнали се до данни и програми, които евентуално да се свалят, ще трябва да се промени да процедурите за издаване на разрешителни и то още от сега. Ще обясня какво искам да кажа. Може да се бъде добреден дазен автомобил да бъде пуснат на пазара в Европа без да се, без да е разкрит целият софтуер. Спомнете си сценалът с Volkswagen, когато специалистите ни казаха от техническите проверка, че нямаше как да установим, че софтуер имаше за цел да извърши измама, да променят данните. Т.е. дори и специалистите не можаха да сметка за този факт. Те получаваха само резултата за изчисленията за Мислите от парникови газове. Ето защо в Германия в момента има все повече и повече хора, които искат даден автомобил да може да бъде пуснат на пазара само ако има задължение да бъде разкрит и предоставен целият софтуер на този автомобил. Днес, например, за да се а, за да се направи оценка дали данните за отделените емисии от парникови газове са коректни, човек трябва да може да получи кода за софтуер, който управлява тази функция. Също трябва да въжи и за роботите. Специалистите, които издават разрешителното, трябва да имат достъп до целият софтуер и всички е, технически специфики на робота, за да може да се гарантира, че има възможност за контрол на робота. Председателката напълно съм съгласна с вас. Тук стига отново до темата за доверието, която споменах, като обсъждахме преди малко. Amy има думата. Sorry, apologies. Thank you. Извинете. Благодаря ви. Исках само да се съглася с а, мнението направено в препоръките, а именно, че на робота се гледа като на инструмент, а не да се смята, че роботът се превръща в нещо като човек, който трябва да има право на права и задължения. В противен случай ще стигнем до нещо, което ще създадем, за да бъде наш слуга, след което ще му дадем съвест и после се чувстваме, че извършваме несправедливост, ако не му дадем и права и задължения. Друга важна тема е с зоните за изпитване на роботите. По този начин ще може да имаме по- добра идея за това как може да се осъществява взаимодействието между човека и а, робота, т.е. да има по-естествена възможност за изпитване на, на тези взаимоотношения, но също така ще имаме по-голяма яснота за етичният аспект, кои са евентуалните щети, които не, или е, или случаи, в които трябва да е ясно кой носи отговорността, различни сценарии, които не сме могли да си представим. Може да си представим за бъдеще шопинг мол, например, в е, който е, всички служители да са роботи или ресторант, в който да ви послушват само роботи. Е, така че нека да си, да си поставим такива зони за изпитване, където всичко това да може да се случи преди да стигне до, до реалният ни живот. Благодаря ви. Имахме няколко много полезни предложения, но сега ви предлагам да дадем думата на Жан Ив Редео, който много търпеливо ни чака. Той е докладчик на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, чето седалище, между другото, е във Франция. И той ще ни представи своя доклада, който ще изготви, посветен на изкуствения интелект. Благодаря, госпожо председател. Аз пасе чието докладчик за науката и технологиите съм, подготвях доклад относно новите технологии, изкуствени интелект и е, човешките права. Ние гледаме все още пред, е, поставяме акцента върху правата на човека, все още не върху правата на робота. Но, както казахте, госпожо председател, робо, роботите са все по- присъстващи в ежедневието. Човек е все повече и повече в допир с роботи, софтуер, хардуер и така нататък. И Мади, както правилно казахте, се опитваме да намериме някакво решение на въпросите, които поставят. Първо, еволюцията и развитието е все по-бързо и по-бързо, тъй като днес технологиите са взаимно свързани. Госпожа Невежонс го спомена. Става дума за конвергенция между тех, различните технологии, между а, нано, био, и другите технологии, т.е. различните науки се взаимопроникват. Тази конвергенция води до по-голямо вза... взаимопроникно проникнатостта и взаимодействие между инженерните науки и а, а, бионауките. Днес сме свидетели на все по голямо, голяма сплав между изкуственото и естественото, между това, което се натрупва чрез опит, чрез и робота може да да, да, да успее да а, се самообраз, самообразова чрез опит. Има огромно, а, огромен капацитет на памет, така че той а, може да върши работа в а, областта на управление на финансовите, медицинското медицинската диагностика и много други области. Тоест, е, днес сме свидетели на все по-бързото използване на приложенията. Някой постави въпроса свързан с нужните изследвания, господин Шанан, мисля. Мисля, че проблема всъщност не се, не се поставя, освен ако а, се опитваме да намериме някакво решение на най-отдалеченото и е, окончателно проявление съзнанието на робота. Но преди многократно бе казано, че е, трябва да се да, овласти робота, на същевременно да може да бъде спрян но въпросът е, имаме ли възможност, ще има ли възможност винаги да прекратим действието на софтуера? Това е въпрос, който трябва да се задаваме. Така че е, съвет, съвета на Европа си е, е, се спря на два проблема. Член 108 свързан с а, а, данните, лиш, личните данни и тяхната закрила, тъй като днес данните дават възможност за а, накърняване личната неприкосновенност. Въпрос е обаче дали новите технологии вече не са надскочили и изпреварили приятото през 2016 година законодателство от Европейският парламент. Понякога много, много, много често решението бива раждано от машината, така че човека просто трябва да внесе допълнителни данни, като, например, мога да ви кажа гласовото разпознаване. Така че от, от тук нататък ще има, ще има, ще има, ще има възможност чрез а, тези различни операции да се влияе над хората, да се профилират отделните индивиди и е, цели е, групи хора. Тоест ще могат по някакъв начин да се влияе върху е, политическите, религиозните и други е, мнения и и с чрез някои просто откъслечни данни ще можем да стигаме до а, много лични данни. Целта е и всъщност в случая говоря повече в качеството си на изследовател, а не на политик. Ще има. Ням, няма, да, няма, да, няма да бъдем в, със, в състояние да се да отделим едно от друго в профилирани а, човешки групи, тъй като няма да, да имаме а, необходимите данни върху а, първичните логаритми. Също така много важен въпрос, свързан с собствеността на данните, проблема свързан с даването на съгласие а, и други. Също така връзката между човека и машината. А, Неврологичните науки дават отговор на този въпрос чрез образната диагностика, мозъчно-образната диагностика, магнетичния резонанс и е възможно след известно време, чрез активиране на някои зони на а, мозъка, да, да, да стане ясно кои мозъчни клетки се задвижват при а, кои действия и по този начин може би да бъдем в състояние някой ден включително да прочитаме и мислите на човека. Така че в доклада, който всъщност допълва този на, Мари Дел... на Мади Делво, настоявам за, за за това парламентите да обърнат по-голямо внимание на последиците на, техно, на технологиите и науките върху чисто социалните проблеми и е, организацията на обществото. А, така, така че е, ви поздравявам за организирания семинар. Е, смятам, че ако е, тези проблеми не се обсъждат с обществото, ако те не станат достояние на общественото мнение, ще алиенираме обществото. Мисля, че широката публика трябва, трябва да бъде уведомена за начина по който се работи с данните. При всички случаи трябва да спечелиме и доверието на широката публика. Не се сблъскваме с проблема, проистичаш от мега, от големите облаци данни и ако този проблем не стане обект на обществена дискусия, просто ще се разведеме с общественото мнение. Така че също така трябва да, да отчитаме и ритъма и скоростта на развитие на науката и изследванията. Преди 20 години приемахме закони, които считахме за вечни или поне за които ще да бъдат приложени за известно време. Но дали е, законите, които приемаме днес, ще, бъд, ще, ще имат е, някаква стойност утре. Може би трябва да приемаме биоразграждащи се закони. А, това са въпроси, които не трябва да подминяваме, защото от тук нататък човека няма да бъде само лекуван човек, а ще бъде е, об, обновен и поправен човек, а утре ще бъде човек, който ще има е, допълнение към себе си, по-голям човек. Тоест, целта е да се увеличат е, неговите възможности, умения. Виждаме го в областта на спорта, чрез допинга, но това ще, но това ще се отрази също така и ще има и последици в а, света на а, професионалния труд свят. Така че не трябва да подценяваме бързината и скорост, скоростта на напредък, за да не трябва законодателя да се окаже в закъснял. Въпроса с отговорността, да, някои от вас а, зададаха този въпрос, въпроса свързан с правната сигурност, въпроса свързан с личността на робота, електронна или юридическа, но аз мятам, че преди да се занимаваме с това дали работа е електронно лице или не, трябва да се занимавам, да с занимаване с правата на човека. Също така, нека не, не забравяме за, нека не забравяме, че имаме суд, имаме съответни агенции или органи в а, някои държави членки, които е, отговарят за оценката на технологиите. Но има много държави членки, където подобни органи не съществуват, а подобни е, структури трябва да е, има, тъй като обсъжданите теми са много сложни. Също така а, не трябва да забравяме етичните въпроси, ранното предупреждение, отговорността, но също така да се разглеждат както преимуществата, така и евентуалните рискове, които е, биха могли да бъдат последици от е, развитието на роботиката и така нататък. Всеки някои колеги всеки път, когато говориме за предпазни мерки, искат да се наложи мораториум над нещо. Аз не смятам, че това е правилният е, подход. но смятам, че трябва да има органи за оценка, като примерно съществуващата комисия 100 в Европейския парламент, която би могла да обсъди и разгледа този проблем. За съжаление не мога да предложа готово решение. В конвенцията от Овидео имахме много а, интересни решения. Тя беше прията през 90-те години и там се съдържат много решения, свързани с биологията. Но тъй като днес сме изправени пред напредък на много други дисциплини, не само а, биологичните науки, а, то ще трябва да се разшири обхвата на конвенцията от Овидео и да се включат и тези предмети и дисциплини вътре. Така че в заключение мога да кажа, че Европейският съюз върши огромна и много важна работа в тази област. Това, което ние правим в съвета на Европа, всъщност допълва вашата дейност и Смятам, че ще успеем да овладееме приложенията на тези технологии, въпреки че понякога имаме чувство, че те се развиват твърде бързо и повече. Благодаря ви. Съвета на Европа винаги е бил ръководно начало за за нашите държави членки, но тъй като имаме много малко време, а сега ще дам думата на госпожа Кърст, която ще представи гледната точка на Бундес. <clears throat> Аз всъщност мога много бързо да се изкажа този път. Най-вече, защото не знам доколко нова работа, но, доколко нова е нашата дейност. Ние нямаме нарочна комисия, която да отговаря за тези теми, така че така правомощията ни в това отношение с дефинирането им е структурен проблем. Аз отговарям за защита на потребителите, например. С... Работя в сътрудничество с колеги, които отговарях за вътрешна търговия, транспорт, цифрова инфраструктура. Тоест много, много съчетания на отговорности. И както каза колегата от Белгия, много е сложна тематиката и тя отразява много аспекти. Техниката се развива изключително бързо. Комуникациите е, се развиват е, бързо и благодарение на тях и техниката. За съжаление, не навсякъде, особено в е, селските райони, няма добри услуги за широко лентов интернет. Съответно, няма и предлагане на услуги. Какво се дискутира в Бундестага? Всички е, комисии дискутират една или друга от тези теми, но не бих казала, че имаме централизиран дебат по темата е, роботи. Председателката благодаря, но във всички случаи е, въпроса за достъпа до тези нови услуги е, е проблем, доколкото разбирам поне за вас. Мистер Подловски. Сега давам думата на господин е, Подловски, който е от полския Сейм, председател на Комисията за цифровизация, иновации и нови технологии. Сега с огромен интерес ще чуем какво се случва в Польша. Благодаря. Ще споделя с вас някои виждания по тематиката роботи и изкуствен интелект. Мога да кажа, че беше много интересно първо да чуя дискусиите и информациите и мненията за това, което се случва. Интересно е това, че вие казвате, е, роботите не са е, човешки същества. Така е, ние искаме роботите да е, подкрепят нашето действие, действие така, потенциални слуги, без да си създаваме чувство на вина, че ги използваме по гражданското право в Полша, е, роботи, които работят е, в нашата действителност, са, са третирани като всяка друга машина, т.е. инструмент е, в ръцете на субекта на гражданското право, който има право да ги използва и да контролира техните действия. Роботите са, могат да бъдат много прости, като автомати, почтенски е, терминали, но могат да се използват, е, но те се използват и с своего рода договори от гражданско право. Тук се прилагат а, разпоредбите на гражданското право за използване на автоматични устройства с елементи на изкуствен интелект. Закона за банките също а, пък описва а, как да се третират данните. Според нас е, изкуственият интелект те първа ще навлизва. Повече акцент слагаме върху роботите. Никой не спомена, примерно, автопилота, който се използва. Това е форма на изкуствен интелект, как се уреждат там въпросите на риска и така нататък. Също коли, автоматизирани, автопилота на коли. Разбира се, всяка, всеки технологичен напредък си има и своята цена. Това сме видяли в историята. Винаги има потенциал за грешки и тези грешки могат да се окажат и сериозно болезнени. Аз е, председателствам комисия, която отговаря за цифровизация – Примерно занимаваме се с въпроси на космоса, където, откъдето идват много иновативни решения за обикновения бизнес. Тоест за нас космоса е източник на идеи, които можем да пренесем в ежедневието. Нямаме закон дори за космоса разчитаме изцяло на международното законодателство в тази област. Вероятно, може да се направи нещо повече и тук в областта роботика и изкуствен интелект. Искам да кажа, примерно, моето лично мнение, че не съм напълно Съгласен с мнението на госпожа Кунес, защото според мен не е толкова огромен риска. Основният риск, според мен, е, е как се използват а, информациите от базата данни, а не е толкова, че роботите ще ни навредят по някакъв начин. Благодаря, господин Подловски. Вие имате законодателство за роботи? Не, не. По нашето законодателство роботите са машини и оттам нататък процедираме. Е, сега давам думата на господин Фернандес от Испанския Сенат. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Съвсем накратко ще отнема само 2-3 минути. Първо искам да благодаря за поканата, отправена към Испанския сенат. Аз го представлявам тук днес. Поздравления за всички наши оратори, за ясните и висококачествени презентации. презентации Благодаря и поздравления и за вас, госпожо председател, и останалите изказали се. Когато става дума за взаимодействията между обществото и роботите и изкуствения интелект дългосрочно, е ясно, че има много неща, които трябва да се решат. А времето е много кратко. От много, много сериозни въпроси трябва да се изчистят в това кратко време. Тук се коментира как може да се интерпретира закона. Би следвало да се променят много норми в наказателния контекст и то много съществено. Теми свързани с образованието, сигурността, тероризма, медицината, а пък и околната среда и земеделие, всичко това трябва да бъде обмислено. Следващ аспект е етичните измерения на този проблем. В, в такъв смисъл трябва да се създаде една рамка за законодателството в областта на роботика в Европа, да има някакво ниво на хармонизация. Според мен, роботиката отдавна вече не е научна фантастика, а се превръща в реалност, която трябва да бъде съответно регулирана. За това и следва да се обсъди много, в много големи подробности какви са необходимите промени в гражданското и в наказателното право. Технологията отбелязва огромни успехи. В съвсем близко бъдеще ще сме свидетели на нови. Какво се случва в Испания? Като се има предвид политическата положение и нестабилността на страната, която продължава вече от почти година, в парламента не се обсъждат подобни теми, които ни засягат всички. una legislatura con normalidad, dándonos la oportunidad след няколко дни ще се излъчи новия президент Мариано Рахой и тогава ще имаме възможност вече да се обърнем и към тези теми, с което приключвам. Благодаря, господин Фернандес. Пожелавам ви да се нормализират нещата в Испания. И е, добре е, защото може би вие, когато, след като не сте ги дискутирали, тези теми може да се възползвате от работата и на съвета на Европа и на Европейския парламент. Имате ли въпроси, реакции, коментари към нашите оратори? За мен е, това се оказа един дълъг следобед. Благодаря на всички, които присъстваха. Благодаря на експертите. Не свършваме до тук и в парламента. Ние продължаваме с дискусиите. Ще видим какво ще се случи. Всъщност, когато приемем доклада, ще започне работата. Дискусиите определено трябва да продължат. Е, изключително благодарен на сън на представителите на националните парламенти, които приеха да дойдат Надявам се, че ще продължим с този междупарламентарен диалог с научната общност, която работи в областта на роботиката. Това е полезно за всички нас, защото всички отговори на всички въпроси далеч още не са открити. Обедена съм, че ще се появят и много нови въпроси. Благодаря. Благодаря на отдела за политики, които организираха семинара. Благодаря на преводачите и благодаря на всички в залата. Приятно тен път обратно и се надявам, че ще се срещнем и на други форуми, обсъждащи същата тема. Благодаря. Yeah, no?